Участниците направиха едно съобщение във връзка с препоръка за решение на комисия ЕНВИ. 24 часа минаха от моето обявление, няма възражения и по силата на член 105 параграф 6 приемаме резолюцията за приета. Тя ще бъде публикувана с утрешна дата вече можем да